Okay. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, нека започнем. Днес, понеделник 22, на 23 февруари, вторник. И след обяда също ще имаме заседания, т.е. три отделни заседания. Най-напред дневния ред. Ако нямате възражения, дневният ред ще бъжи за прият. Не виждам възражения. Съобщение на председателя. Точка втора. Нямам. Така че, това лесно го преодоляхме. Трета точка. <clears throat> Одобрение на протоколите от заседанията от 30 ноември до 1 декември 2015. Ако нямате възражения, протоколите въжат за прияти. Добре, благодаря ви. Delivering a new deal. И сега пред предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия. Искам да ви напомня, че проектът докладът няма да бъде представен е, от госпожа Грифин, а от госпожа Муди. След малко Докладът се основава на съобщението на комисията от 2015 година за предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия. Както виждате, стъпка по стъпка се придвижваме към постигането на енергийния съюз. Искам да подчертая, че докладът е тясно свързан с доклада на господин Ланген за структурата на пазара на енергия. Тази нова структура, тази нова концепция за енергийния пазар ще бъде обсъдена днес, след първия доклад. И тези два доклада са много тясно обвързани един с друг. Е, в втория доклад ще се занимаваме главно с електричеството, не толкова с гъста. И така, връщаме се на доклада Грифин, тъй като все пак това е доклада, докладът Грифин и ще помоля госпожа Муди да представи доклада. Имате думата, госпожа. Благодаря. Благодаря за коментарите, които въведоха в темата. За съжаление, Тереза не може да присъства днес, но тя ме помоли да представя нейния доклад. Докладът за <clears throat> нов търговски механизъм за потребителите на енергия. Смятам, че преходът към новия механизъм трябва да бъде демократичен преход и обществата трябва да имат полза от него, като се вземат предвид е, интересите на местните общества. Документът на комисията подчертава факта, че има недостиг на конкурентоспособност в много държави членки, което води до високи цени на енергия. Например, има изследване на Съюза на енергетиците, което, което сочи, че има големи проблеми с е, компаниите, предоставящи електричество. Мога да говоря за ситуацията в Обединеното кралство и мога да кажа, че бе проведено изследване на енергоснабдяването. Резултатите са ужасяващи. Оказва се, че потребителите плащат с 1,2 милиарда повече на година. И това е изследване е за 2014-2015 година. Една трета от потребителите е, плащат прекалено високи тарифи и не могат да се откажат от тях. 31% са увеличенията на енергията за последните пет години. Много от домакинствата трябваше в този период, последните пет години, да решат дали да охлаждат или да отопляват. За двете не е могло да имат средства. И така, за да се демократизира енергийната система, трябва да се предостави възможност на потребителите да станат по-енергийно ефективни и да произвеждат своя енергия. За това трябва цените на едро и на древно да бъдат обвързани и естествено трябва да се справим с причините за енергийната бедност и да защитим най-уязвимите членове на нашите общества. Докладът се спира на някои препоръки за постигане на тези цели. Увеличаване на прозрачността на сметките, предоставяне на съответните инструменти, поставяне на потребителите в а, позиция да избират най-изгодните за тях тарифи и възможност за промяна на доставчика последната точка е особено важна за а, Тереза, тъй като това е възможност за конкурентоспособност и възможност на потребителите да избират своя доставчик. В този смисъл трябва да организираме кам кампании за заостряне на вниманието. Повечето домакинства бих искали да намалят своите разходи и да сменят Доставчикът тази възможност трябва да им се даде. Гражданите трябва да са активно въвлечени в прехода към новия механизъм за енергия. Важно е за Тереза да се съсредоточим върху ролята на гражданите и участието на гражданите в преходния период. Тереза иска да благодари на докладчиците Сянка за тяхното сътрудничество и с интерес очаква бъдещата си работа с тях след измененията. Накрая Тереза иска да добави, че нашата цел трябва да е намаляване на енергийната бедност и увеличаване на конкурентоспособността. Тези цели могат да бъдат постигнати единствено, когато 28-те държави членки обединят усилията си и защитят уязвимите потребители. Благодаря. Uh, thank you very much, madam. Благодаря, госпожо. Това беше посланието от е, нашата докладчица. Благодаря, е, че го представих, че представихте нейното мнение. Сега давам думата на докладчиците в Сянка и представителите на политическите групи. Господин Ланген от името на НП. Е, Благодаря. Нашият Докладчик също не присъства. Би било обаче хубаво графика да е съгласуван с нашата докладчица в сянка. А сега ще кажа това, което колегата Кели би искал да каже. Аз ще представя неговите, <clears throat> неговите мисли. Аз също четох доклада и се чудих от време на време как може наистина да, човек да демократизира тази система, е, защо се взима Обединеното кралство за мащаб за защита на потребителите и установих, че тук и там е, нагласата към енергийния пазар е доста наивна. Това са моите разсъждения. Сега ще представя разсъжденията на колегата Кели енергийната бедност, тарифите и сметките. Най-напред за тарифите. Госпожа Грифин по този въпрос е направила предложения. т.е. да се предлагат определени тарифи и, е, и хората да бъдат поставени автоматично в най-подходящите за тях тарифи, според мен това е противоречие на активното участие на гражданите. Хората трябва да имат отговорност, да поемат активна отговорност за своето участие. Освен това, хората трябва да имат стимули за промяна на тарифите, но не бива да им бъде предписвано нищо. Потребителите имат различни различни становища за енергийния пазар. Не бива да има автоматично поставяне на хората в тарифи. Сега, за сметките. Той е съгласен с госпожа Грифин, че трябва да има по-голяма прозрачност на сметките, но хората не бива да бъдат засипвани с, излични, засипвани с различни излишни информации. Те трябва да са разбираеми. Хелмут Шмидт, бившият бундесканцлер, още преди 25 години каза, че той не може да разбира своята е, сметка за ток. Освен това, сравняемостта на сметките и на офертите, тази сравняемост не може да бъде описана на сметките, както предлага госпожа Грифин. Аз не зная дали тези платформи, които се предлагат, ще дават обективните данни. Важно е обаче всеки потребител да може да сменя доставчика си лесно, ако иска естествено да, да поеме услугите на друг доставчик. Така че прозрачност да, но отговорност да трябва да си остане за потребителя. Енергийната бедност. Това е голям проблем. Е, <clears throat> не може да има единна е дефиниция на енергийната бедност. Това трябва да си остане прерогатив на държавите членки. Трябва да има добри практики, които да бъдат обменяни. Благодаря, това бяха бележките до момента. Председателя, благодаря. А сега Е, след като чухме мнението на господин Кели от името на ЕКАРЕ, ще говори госпожа Босиот, която ще замери господин, ще замени господин Фокс. They say all the time in the same rule. Madam, the floor is yours. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз ще се изкажа и от свое име, няма да замествам господин Фокс, а, добре, с удоволствие, казва председателя, толкова по-добре. Сега ще продължим на холандски. Докладът, който разглеждаме днес, засяга ред важни въпроси, които имат отношение към енергийния пазар в момента. И докладчикът очертава тези проблеми съвсем ясно. Цените на древно са повлияни много малко от падащите цени на горевата и за това потребителите трябва да бъдат по-добре защитени. Докладчикът обаче не винаги предлага най-доброто решение. Има цели е, списъци с правила и изисквания за енергоснабдяващите компании, а пък е, потребителите биват оставени в ролята на е, пасивни, нуждаещи се от помощ. Но на европейския пазар нещата не стоят точно така. Потребителите са достатъчно образовани, има и твърде много бюрокрация, затова трябва да внимаваме. Радвам се, че се обръща внимание на потребителите в доклада. Става дума и за семействата. Аз лично подавам изменения, за да покриеме и темата за бизнеса, защото компаниите са тези, които дават работни места, за да има семейството пари да си плаща сметките. Това са моите е, коментари. Благодаря. От името на Ауде, госпожа Млинер. Благодаря, господин председател. Първо благодарности на докладчика за отличната и работа и за отличното и сътрудничество с представителите на всички групи. Енергийният сектор и всички негови подотрасли преживяват сериозни промени и потребителите трябва да бъдат също засегнати от тях. За това и те трябва да имат повече възможности активно да участват, така както се изказаха и колегите преди мен. Трябва да се ангажират и производителите и всички заинтересовани страни. Липсата на прозрачност за разходите и ценообразуването все още ни затруднява като потребители да обмисляме каква да е нашето потребление и как да го променяме за да има активни потребители, които да могат да намаляват и потреблението си и разходите си, е необходимо да има достатъчно достъпни данни в реално време. За това трябва да се е, използват информационни и комуникационни технологии и така наречените интелигентни измервателни уреди би трябвало също така да се огледат и ценообразуването и при цените на едро и на дребно, защото цената на газ пада непрекъснато на едро, но това не се отразява в сметките на потребителите, а пък съответните данъци и такси се повишават непрекъснато. И за да се управлява този преход в енергопротреблението и да се създаде по-ефективен енергиен пазар, е, трябва, трябва да се ангажират и местните заинтересувани страни, местните власти, регионалните власти. Те са по-близо до е, потребителите и могат по-близо да осъществят връзката между потребителя и единния енергиен европейски пазар. Благодаря, господин Марагал от Зелените. Благодаря, господин председател. Първо, нека да предам на госпожа Грифен или на госпожа Муди от нейно име, че оценяваме е, високо подхода и структурата на доклада, той съвпада с нашите виждания. Има възможност е, да се е, въведат ни положителни промени в начина на управление и работа на енергийния пазар, да се децентрализира той, да се въведе модел за извеждане от употреба на замърсяващите горива и да се въведат възобновяеми, практически неизчерпа... неизчерпаеми чисти източници. За тази цел обаче трябва да има много доставчици, което не се случва в някои страни. Има само няколко е, едри производители на енергия, които са свързани с инфраструктурата на енергопреносителните мрежи. Тоест, много е разнообразна картината и на производството, и на потреблението. Потребителите трябва да имат възможност на базата на информация да вземат правилните решения и пазарът трябва да може да им дава възможност те да вземат решение практически е, във всеки момент, онлайн, в зависимост от е, предложенията актуални за момента реална конкуренция е необходима. В много европейски страни обаче тя не съществува. И е, пазара защитава интересите само на някои е, монополи или олигополи. Ние в нашата група сме за това да има конкуренция на пазара, но също така смятаме, че трябва да има реалистичен подход, не чисто теоретически застъпвания на някои тези. Трябва ни демократичен и ефективен пазар. Ще работим с останалите колеги и докладчика, за да доразработим тезите си. Считаме, че ако комисията действа на база на нашите препоръки, можем да достигнем до желаните промени и да помогнем на потребителите. Благодаря. От името на ГУЕ, колегата Цилага. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да започна с благодарности за докладчика. Тя е готова да възприеме нашите предложения и вече ги е включила в текста. Например, тезата за децентрализиране на енергийния пазар за възобновяема енергия. Също за законодателни мерки за облагането с данъци. Говоря за 12 ти параграф. Много е, сме благодарни, че текста се развива в желаната от нас посока, но някои от решенията са свързани с повече либерализиране и гъвкавост на пазара, с повече доставчици, но тъй като на пазара съществува наистина монопол или олигопол – трябва да се търси демократизация, за да се даде възможност потребителите да имат контрол. Това ще се осъществи посредством възобновяемите енергии. А що се отнася до енергийната бедност, според мен Европейския съюз може много да направи. Трябва да се формулират конкретни мерки, защото този проблем е наболял. В економически и социален комитет има доклад, който твърди, че енергийната бедност в момента засяга около 5 милиона души в Европа, една, един твърде голям брой. Затова не следва да се отказва ползването на електричество, заради това, че те не могат да си плащат сметките, не могат да бъдат изключвани те от мрежата, трябва да има някакъв вид социални тарифи и компаниите биха могли да покрият разликата в себестойността на енергията за социалната тарифа. По член 25 от Декларацията за човешките права имаме право всички от нас на е, достойно жилище и в такъв смисъл трябва да работим именно за да посрещнем и този тип ангажименти. Благодаря. Господин е, Тамборано от Европа за пряка демокрация. Благодаря, господин председател. Благодаря на колежката Грифин за отличния доклад. Като цяло сме съгласни с доклада. Искаме изрично да й благодарим, че формулира и една дългосрочна визия, защото ако не се обърнем към дългосрочните проблеми, ние няма да обслужваме интересите на гражданите, които са ни избрали. Мисля, че някои аспекти от доклада трябва да бъдат подсилени. Първо, трябва да направим така, че е, да е ясно е, на европейско ниво как дефинираме потребител. Това е важно за този преход. Също така трябва да има по-добри условия за предоставяне на информация за гражданите, така че те сами да решат дали да участват активно на този пазар. Не следва да има дискриминация на база на економически или социални условия. Необходимо е да има разясняване, информация, повишаване на осведомеността. Е, мисля, че тези въпроси не са достатъчно разгледани. Потенциално съществуват и механизми за стимулиране на поведението на потребителите и промяната му. Комисията трябва да обмисля и бъдещите е, законодателни предложения в областта на енергетиката. В фактурите е необходимо да има повече яснота, да има, може би, европейска стандартизирана формуляр за фактура. Е, в Италия определено не разбираме какво виждаме, когато погледнем една фактура. Сигурно е така и другаде. Гражданите трябва да са в състояние да могат да сравняват цените, така както се е, упоменава и в европейските насоки. И накрая отново въпроса за енергийната бедност. 50 милиона в Европа е, страдат от енергийна бедност и като че ли техния брой нараства. Не можем да изоставяме европейските граждани в това отношение. Те трябва да имат някакво минимално количество осигурена енергия. Това е основно право децентрализирани системи, колко е важна енергетиката и всичко това. Съгласни сме. Това са в края на краищата стоки, е, електричеството е като водата. Това е, е стока от европейски интерес. Благодаря. Е, това е доста навременен доклад, тъй като потребителите все повече имат все повече участие да участват в енергогенерацията. Е, потребителите имат ясни представи как да бъде съставен енергийния микс и как да бъде генериран, но тяхното електричество. Но не всички потребители имат еднакви потребности, нямат еднакво ниво на интеграция. Важно е на различните групи потребители да се дават съответните сигнали, за да могат да се включат в общия процес. Това означава отваряне на пазара. Затова искам да се спре на някои точки, а именно следните. Не само генераторите на електричество трябва да бъдат засегнати тук, а всички участници на пазара – Великобритания бе спомената като примерно в други държави членки става дума и за конкурентоспособността. Бе, бяха споменати сложността на сметките. Това е така. Някои неща тук са прекалено регулирани. Ние говорим за прозрачност, но тя трябва да е разумна. Що се отнася за други доставчици, не би трябвало да има стартизирани тарифи. Ние сме също така против потребителите да бъдат автоматично насочвани към тарифи. Хората трябва да, бъдат, да, да имат свободата да избират тарифите си. Сега енергийната бедност. Всички са отговорни за своето положение ние сме против индиректни, непреки субсидии и на последно място социални тарифи. Това е прерогатив на държавите членки, а не на Европейския съюз. Ние в този дух ще подадем изменения, предложения за изменения. Председателя, ще това това, чухме изказвания на докладчиците в Сянка и представителите на други политически групи. Сега ще дадем думата на член, други членове. Господин Мика. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа благодарности към колегата Тереза Грифин за този доклад. Пожелавам и успешно възстановяване също така. Темата е от жизнена важност. Както редица от преждеговорищите казаха, тук става въпрос за конкурентоспособност, но и един от важните въпроси е потребителя да заплаща една разумна цена. Как да стане това, когато във всички страни се сблъскваме с един и същи проблем, а именно монопола на доставчиците на енергия. В други области бързо можем да реагираме, бързо можем да правим промени, но тук зависим и от кабелите, които буквално са в домовете ви. Монополите понякога водят до непоносимо високи сметки и често потребителите плащат необосновано високи цени. Така че необходима ни е конкуренция, необходима ни е регулация, според която доставчиците на енергия могат да използват разпределителната мрежа и да доставят електроенергия на реална цена. По енергийната бедност, е, това е сериозен проблем, защото поради липсата на конкуренция днес 50 милиона души са в ситуация на сериозна енергийна бедност. Енергетиката за тях представлява един лукс. Затова приветствам позицията на политическите групи и председателя господин Баланко Лопес. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към комплиментите към докладчицата за отличната работа. Действително всички искаме да постигнем устойчива, зелена и достъпна енергия. Също така трябва да дадем възможност на потребителите да генерират и съхраняват енергия сами. това със сигурност ще помогне на економиката и няма да можем да постигнем ангажиментите, поети в Париж, ако не подобрим енергийния пазар. Пазара трябва да бъде прозрачен и потребителите трябва да разполагат с всички инструменти, за да могат да, правят, да сравняват цените, да адаптират поведението си към потребление и също така да бъдат по-енергоефективни по отношение на енергийния преход, трябва винаги да имаме предвид потреблението и потребителите. Не можем да не вземаме предвид милионите хора, които са неспособни да плащат сметките си за електричество. Така че това трябва да е ключова цел в нас. Господин Шофхаузер. Колег, sais pas si on vit dans... Уважаеми колеги, не знам дали живеем в един и същи свят, но това често ни се случва в Европейския парламент. Все пак искам да изтъкна положителния аспект е, в е, доклада енергийната ефективност. Но тъй като не разглеждаме нещата толкова в финансовата страна, е, този, тази енергийна ефективност е една химера. Нека да видим Фактите. Кой е най-концентрираният пазар от, енер... от енергийна страна? Френския пазар. Ние сме в момента монопол в тази област. Каква е най-низката цена на електричеството? Това е цената във Франция. Така че ще ви помоля, престанете да говорите с общи приказки за конкуренция, при положение, че съществуват естествени монополи. И за да имаме една дългосрочна стратегия, ще си дадем сметка, че пазарът е абсолютно не способен да го постигне, да, да бъде да е ефективен в дългосрочен план. Вашата стратегия ще доведе до несигурност и сега искаме все повече голяма конкуренция. Тя ще доведе до несигурност. Моля, бъдете по-компетентни и говорете за неща, за които, от които разбирате.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 Е, пазара на дребно е, е важен елемент от него. Също така завършването на третия пакет, демократизацията на енергийната система и насърчаването на енергийното предлагане и търсене, както и преодоляването на енергийната бедност са цели, които Тереза много ясно е заложила в нейното предложение. Когато говорим за пазара на дребно, със сигурност не можем да не обърне внимание на, цените, на тенденциите в цените в търговията на едро и към конкуренцията като цяло. Необходимо ни е да сме демократични и прозрачни на ниво търговия на дребно и смятам, че именно това се е опитала да отрази и докладчицата. По отношение на завършването на третия пакет в параграф 6, когато става въпрос за разходите, цените за разходите, тарифите и различни решения, тук виждаме основните елементи, които да се вземат предвид. Сигурен съм, че операторите ще окажат известна съпротива, но не бива да забравяме, че тези неща са необходими днес. А когато говорим за бъдещето, за утре, е, искаме да имаме единна стандартизирана е, е, сметка, независимо дали става въпрос за електроенергия, за газ и за, и за системи за контрол. Това е нашата цел. Защо да нямаме и това на последния етап, на етапа на разпределението? Защото този етап е ключов за взаимоотношенията с потребителите. И когато се видят сметките днес, ще видим, че нашите отношения с потребителите представляват един нов пакт за прозрачност. Благодаря. Господин Олио, казва председателя. най-важното за един доклад е да описва проблема, но при решенията аз имам чувството, че докладът не се справя добре. Сега стандартизация на тарифите реклама за сметките за крайния потребител, не смятам, че това е уместно. Хората трябва сами да могат да си обработват информацията. Това трябва да подкрепим. Разпространение на информацията, а не да се намесваме, както казаха и други колеги. Освен това, не би трябва да има е, финансиране от, европейско, от Европейски фонд колективна смяна на доставчика. И на следващо място енергийна бедност. Че има енергийна бедност, това е така, но ситуацията в държавите членки е много различна. Не може да се обобщават нещата. Смятам, че голяма част от отговорността за високите цени се пада на политическите ни решения. Ето, ние се оплакваме, че цените непрекъснато, се, непрекъснато нарастват. И какво правим? Вземаме политически решения. Не смятам, че в бъдеще е, цените могат да се регулират с решения на политическо ниво. Смятам, че конкуренцията и регулирането на конкуренцията е важно. Мога да кажа за Германия, че конкуренцията е толкова силна, че въпросът за смяна на доставчика изобщо не съществува а, няма и монопол на, на пазара. Госпожа Калас. Имам един коментар. Нещо, за което не мога да се съглася с докладчицата. И това са интелигентните технологии. Те не са задължително нещо лошо. Те могат да дадат възможност на потребителите да направят информиран избор и по този начин да функционира пазара, а по този начин ще се намалят и цените. Ето защо смятам, че интелигентните технологии са нещо добро. Благодаря. Благодаря, казва председателя. От името на комисията, господин Дарексо, заповядайте. Благодаря много, господин председател, почитаеми членове на тази комисия. И слушах презентацията, както и дискусията днес. И с голямо задоволство мога да кажа, че почти всички сме съгласни по един основен принцип. Тук ще заимствам думите на госпожа Думи. Нужно ни е да имаме добре функциониращ конкурентен пазар, който да обслужва интересите на потребителите. Ето това е нашата основна цел. И да, наистина дефиницията на потребител трябва да е широка. Домакинства, МСП, както и промишлени потребители. Тоест да се обхващат всички видове потребители. Но как ще е това от полза за потребителите на пазара? Много малко. И именно за това трябва да си зададем въпроса как можем да подобрим ситуацията на потребителите в нашите енергийни системи. Ето това е основното и за тази цел са ни необходими конкретни права, един реалистичен подход, да не оставаме само на теория, а за момента това се случва. Какво имаме е, тук днес. Днес имаме възможност за промяна, но тя понякога води до санкции. Тези санкции трябва да се премахнат. Е, и трябва да е напълно възможно да се е, смени доставчика без никакви санкции. Също така колективният подход. Станало е ясно, че това е един много неефективен а, инструмент, тъй като колективно човек може да има по-голяма тежест в сравнение с индивидуалния подход. Динамичното ценообразуване или оформяне на сметките, както каза госпожа Кала, също така заедно с интелигентните технологии. Тези неща също са много важни, но не бива да се налагат на потребителите. Потребителите трябва да имат избор дали да да имат стандартно фактуриране или динамично фактуриране. Също така, мога да ви обещая, че ще има стандартизиране в сметките. Ще ви обещая, че първата страница във всички сметки, във всички страни ще изглежда по един и същи начин и ще предоставя основната информация за потребителя без ненужните подробности, които никой не иска да знае. Инструментите за сравнение на цените, които се казаха. Да, това е нещо, което ни е необходимо и този инструмент трябва да бъде сертифициран, защото разполагаме с различни инструменти, но те понякога не са надежни, а трябва да бъдат такива такива. Самостоятелното генериране, както каза господин Бланко Лопес, да, това е също важен елемент. Това е нещо, което имаме днес, но така наречените потребители се чувстват изоставени, защото няма правна рамка, в която да функционират, в която да го извършват. А необходимо е да им дадем правна сигурност за това какво могат да правят и в каква степен могат да използват електроразпределителната мрежа. По тарифите, В доклада се говори за стандартизирани тарифи. Тук съм по-скоро съгласен с казаното от господин Ланген. Нужни ли са ни е, стандартизирани тарифи, ако имаме е, система с промяна на оператора, както и динамично е, фактуриране. Също така реакция на търсенето, това е нещо, което трябва да се доразвива интелигентните измервателни уреди, те още веднъж са свързани с новите технологии. Не можем да имаме динамично ценообразуване, ако нямаме такива измерателни уреди. Също така трябва да се предприемат действия на местно и регионално ниво. Можем да имаме енергийни кооперации. Във вашата страна, господин председател, има много добри проекти в тази насока. Аз миналата година посетих два такива интересни проекта на местно ниво и стана ясно какво може да се случи, ако се свържат различните видове енергийно генериране, включително и от биомаса. И накрая ще се спра на енергийната бедност. Тук трябва да говорим и за уязвимите потребители. Това са две, две различни неща, но трябва да се разглеждат. Съгласен съм с членовете на комисията, които се изказаха в полза на несъздаването на фонд на европейско ниво. Това трябва да направят държавите членки, но това не означава, че Европейския съюз не трябва да прави нещо. Ние дори напротив правим много по въпроса, за да подкрепяме държавите членки, които още няма такива системи, да има обмен на най-добри практики. Наскоро се върнах от София. С България комисията в момента работи по либерализацията на електри електрическия пазар. Започнахме с преодоляване на енергийната бедност и системата с уязвимите потребители. И в тази област сме се възползвали от най-добрите практики от други а, страни. И в този български контекст ще видите също така през май месец ще има една система, която според мен е най-добрата до сега. Така че според мен е възможно да сме успешни, ако обменяме информация, ако си помагаме взаимно. И тук също така можем да използваме тези дискусии в комисията и е, да. Но не смятам, че е необходимо да се прави това на европейско ниво, защото от компетенция на държавите членки. Благодаря. Клер, мадам Муди, would you like to to give your remarks at the end of our discussion. Благодаря. Искате ли да коментирате? Да, благодаря. Е, много се радвам на реакцията и на колегите и на комисията към доклада. Мисля, че е ясно, че сме на едно мнение. Трябва да се работи за преодоляване на енергийната бедност. Трябва да направим така, че потребителите на енергия да получават е, тази енергия на справедливи цени. Също така е необходимо да има достъпна информация и достатъчно прозрачност, свързана с нея. Особено ако искаме да има конкуренция. Също въпроса с техническите решения, като че ли е, тази теза до известна степен се от, е, отрича в доклада, но смятам, че трябва в максимална степен да използваме достиженията на техниката. Също така трябва да се търсят решения за мотивиране на регионални действия, за доставки, за е, съхраняване на енергия и така нататък. Знам, че Тереза ще се интересува определено от коментарите направени днес на заседанието и ще продължим в, да работим в тясна връзка с докладчиците в сянка по измененията. Благодаря. Благодаря, казва и председателя. Най-добри пожелания за госпожа Грифин. Колеги, срокът за подаване на изменения за проекта доклада е 25 февруари 12 часа на обед. 25 февруари. Това е срокът за подаването на изменения. Благодаря и преминаване към пета точка, към нова концепция за енергийния пазар. Тук разглеждаме проекта доклад по собствена инициатива. Обмяната на мнения по доклада на господин Ланген следва след публикуването през юли 2015 година на концепцията на Комисията за енергийния пазар – Докладът на господин Ланген всъщност предоставя предварителните становища на комисията ИТРИ и на парламента по е, предложението, преди комисията всъщност да излезе с законодателното предложение по-късно тази година. Значи вече е, са обнародвани заключенията на комисията, но още не, не е излязла комисията с законодателно предложение. Някои основните въпроси са сигур, сигурността на е, доставките на електричество, субсидии за бъдеще, ролята на подкрепящите механизми, що се отнасят до възобновяемата енергия. Също се поставя въпроса за доставките за газ в определени региони. Нашата комисия ще направи публично изслушване за тази нова концепция за енергийния пазар на 17 март. Много важно. Значи, гордо след около един месец ще направим обществено изслушване за тази концепция за енергийния пазар. Докладът, заглавието му е пределно общо към нова концепция за енергийния пазар, но той се отнася предимно за пазара на електричество и се упоменават и някои проблеми е, за пазара за газ. Говори се и за съпътстващия механизъм. Сега искам да дам думата на нашия докладчик господин Ланген да представи становищата си и доклада. Е, Благодаря. <clears throat> Вие споменахте най-важните точки. На 17 марта ще има изслушване, а след това ще има законодателното представяне с предложение в края на годината. За тази нова концепция имаме едно предложение – От 27 януари е, моят доклад е готов. Аз мога да го представя днес. Надявам се всички колеги да са прочели този доклад. Той е преведен на всички езици. <clears throat> мога да се спра на три неща, а именно е, сигнали за нови инвестиции. Това е едната цел. Втората цел е европейски подход за енергийната сигурност на доставките и на следващо място е укрепване на сътрудничеството в областта на енергийната политика, особено по отношение на междусистемните връзки и интегриране на възобновяемите енергии. Това са трите основни цели. На базата на тези цели развих своя доклад. Най-напред искам да се спра <clears throat> на предложението на комисията – има нужда от ясни сигнали към инвеститорите. Това е правилно, защото ако няма регулирани цени, ще има възможност за конфликт между сигналите за цени, така че би било хубаво комисията тук да каже какво точно има предвид. На следващо място сигурност на, доста, на доставките. Комисията иска да основе на нова, ново европейско измерение, без да накърнява компетенциите на държавите членки за енергийния микс. Тук има много положителни неща. Аз съм ги упомена в доклада си. На следващо място сътрудничество между операторите на е електроснабдителната и разпределителна мрежа. <clears throat> Има много положителни инициативи. Е, трябва да се укрепи и сътрудничеството между мрежите на операторите на, пренос, е, на преносни системи за електроенергия. Говори се и за пазарния механизъм, който обаче не функционира достатъчно добре в време на преструктуриране на енергията и, и интегрирането на, енерги, на възобновяемите енергии. Пазарът страда в момента, страда от определени е, субсидии. Това трябва да бъде избегнато и не бива да има нарушаване на конкурентоспособността. На следващо място капацитетите на мрежата и преноса на електричество. Това е предварително условие за единен пазар на електроенергия. Все още има дефицити тук. До момента беше 10% за умрежаване на капацитета. Комисията предлага 15% недостиг на енергия. Това трябва да бъде преодоляно. И накрая е, ценовите зони. Въпрос към комисията тук. Какви са перспективите за ценовите зони? Темата е възобновяеми енергии. Е, има примери от Германия, например, че едно дългосрочно субсидия не е уместна и не отговаря на правилата на пазара, когато имаме фиксирани цени за 20 години напред, например. Трябва да се укрепи цялостния пазар и да се напасне на, напасна цените към е, функционирането на пазара. Операторите – в първия енергиен пакет имаме разкрепостяване на операторите от мрежите. Мисля, че това не е разумно, тъй като <clears throat> системата, настоящата система функционираше добре. Освен това, данните на потребителите, това е много важен въпрос, той трябва да бъде доизчистен. <coughs> Бих бил благодарен на колегите, ако излязат със съответни мнения. Благодаря, господин Залато. Две минути не мога, господин председател, поне три. След 28 минути идва комисарът. Благодаря, господин председател, все пак проекто доклада на колегата Ланген ни дава отправна точка. Има моменти, които трябва да бъдат доразработени. Малко за формулировките, така чувството ми е, че класификацията, която се представя тук, не е свързана с целите ни за борбата с климатичните промени – някои така ключови параграфи се слага по-голям акцент на националните прерогативи. Ако искаме да се възползваме от всички възможности е, за употреба на инфраструктура, трябва да е, отчитаме и националните нужди от енергопотребление, от структурата на енергопотреблението но все пак трябва да се има предвид и общите цели за борба с климатичните промени. В е, електри... пазара на електричество основен момент е интегрирането, включването на възобновяемата енергия. Тук се цитираха едни цифри за 30%, но как да постигнем 30% възобновяема енергия, ако е, се прекъсват доставките на възобновяема енергия. В 13 параграф се коментира за економически риск, за необходимостта операторите да плащат. 23 параграф също и 20 параграф имам е, бележки. Не инвестираме също така и в инсталации за съхранение на възобновяема енергия, така че не виждам как ще постигнем тези 30%. После, за енергийния съюз, много са начините по които можем да го дефинираме. Е, трябва да има и един балансиран преход, да се спазва и принципа на субсидиарността и подходите на европейско ниво. И в момента, в който е възможно, трябва да търсиме общи отговори на предизвикателствата. В текста се съдържа непрекъснато упоменаване на национални решения, национални стратегии, което според мен не е правилната посока. По този начин не се дава възможност на Европейския съюз да взема решение. После не бива да забравяме всички възможности за използване на ресурси. Господин Краснодевски е каре. Съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Няколко думи. Искам да подчертая всъщност три момента от доклада. Той има вид е балансиран и вероятно ще го подкрепим. Нашата оценка е положителна. Първото, което искам да коментираме е правото на страните членки – да решават сами относно структурата на енергопотреблението си. Доклад, докладчикът така говори за в бъдеще механизми на европейско ниво. Следващата идея, която чухме е възобновяемата енергия, да се ориентират те повече към пазарните механизми. Да, това трябва да се случи. И трето, регионалните измерения на енергийния пазар. Ако има равнопоставеност, т.е. равнопоставеност в разпоредбите, трябва да търсиме такава равнопоставеност и съответното законодателство. Имам три критики. Първо, не виждаме упоменати и, и каква е ролята на договорите с дълга трайност. После има известно негативно отношение към така наречените пазари на енергия, които са основни за, нашия, за Европейския съюз. После, като че ли се прави твърде голямо разграничение между Западна Европа и Централна и Източна Европа, така, е, говори се за това колко ще струва е, реформирането на системите в Централна и Източна Европа. Благодаря. А сега давам думата на е, представителя на АОДЕ. Благодаря. Аз всъщност се е изказвам от името на колегата, който е в правя. Първо благодарим на господин Ланген за извършената работа и нека да напомним, че създаването на истински европейски пазар на енергетика е изключително важен за осъществяване на, на доставчиците, зависимостта от трети страни и намаляване на себестоеността на енергията и за домакинствата и за бизнеса. В доклада се подчертава, че е, работата по пазара трябва да остане в централно внимание. Също така трябва да се обръщат е, в, е, в, внимание на въпроса за предизвикателството с климатичните промени, да се търси предвидимост и да се използват технически достижения. Не можем да постигнем амбициозните си емис... Е, цели, ако не инвестираме в нови технологии и да не стимулираме най-добре справящите се. Също регионалните е, подходи е, трябва ясно да може да се е, дефинира на кое ниво да се случва сътрудничеството между различните региони и различните нива с цел да не се фрагменти... фрагментизира пазара. Това е от ключово възможно и значение. И накрая подкрепя а, колегата предложението на господин Ланген за това, че е, цените трябва да отразяват реалните предложения. Трябва да не забравяме, че не разполагаме всъщност с достатъчно ясни примери за подобно сътрудничество в европейския пазар. Следващият оратор. Благодаря. Нека да подчертая, че ние подкрепяме голяма част от тезите в доклада. Относително критични скептични сме е, за е, предложенията, свързани с е, националния капацитет и инвестиране на средства за развиването му, защото така ще се даде малко повече като че ли вода в мелницата на националните олигополи. За регионалното сътрудничество казвате, е, господин Ланген, че сте за това да има такова сътрудничество. Но а, е, така говорите, че няма нужда от управление на, на европейско ниво на този процес. Аз е, лично съм по-скоро готов да застана за предложенията на комисията и на господин НАТО, това, което те сега предлагат за пазара на газ, да се случи и за електрическия. Ние имаме нужда, разбира се, от сътрудничество, но има нужда и от управление. И аз лично бих предпочел малко по-добре да формулираме тази теза, малко по-амбициозно също така схемата за търговия с емисии. Казвате, че трябва да се подсили тя, но не предлагате никакви мерки. Може би може да отговорите. Какво конкретно предвиждате за подсилване на схемата за търговия с емисии? После, е, трябва да се отчете идеята на търсенето и предлагането, защото именно това е най-ефтиният начин да се постигне гъвкавост в регионалните пазари. И е, като че ли така тук се прокрадва и малко антиидеология идеология против възобновяемата енергия. Ние следва да признаем, че е, след като е, в пазара има толкова неща, които не бяха постигнати за емисии и така нататък, е необходимо да се правят инвестиции за възобновяема енергия и то в дългосрочен план. Госпожа Ернст го ГУЕ. Благодаря. Е, според мен положително е, че някои неща са казани, поне трябва да се увеличи дела на възобновяемите енергийни източници, укрепването на регионалния подход, омрежаването. Добре, но нещата не са уточнени. Това, което не ни харесва, това е точка 26, това е енергийният микс. и не ни харесва отношението към атомната енергия. Това според нас е погрешно. Тези неща не би трябвало да съществуват черно на бяло в документ. Освен това, важно е критичната нагласа към капацитета и механизма за капацитета и формулирането на цените. Ние сме съвсем ясно против тези национални механизми от една страна, защото няма модел, който да е толкова добре развит, че да може да функционира. Би трябвало да имаме една фундаментална промяна на пазарната система. Няма нужда от такава промяна. Е, ще това би до, допринесло до допълнителна фрагментация, отколкото до укрепване на единия пазар. Трябва да има оценка на въздействието за такива инициативи и според мен скъп, скептицизма към капацитета на пазара трябва да е по-ясен. Колегата Тамборано. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа. Много положителни тези има, особено механизма за капацитета на пазара. Енергийният пазар трябва да е основният е, инструмент за намаляване на въглеродните емисии в Европа и постигане на целите за борба с климатичните промени. Що се отнася до възобновяемите енергии, те трябва да бъдат е, изведени на централно място е, и съответно мрежата да бъде балансирана и за тяхното потребление. Е, тук също така трябва да отчетем, че потребителите трябва да имат своята активна роля да има и пазарни механизми. Необходимо е да има и подробна информация, както и механизми за ангажиране на всички заинтересовани страни. Цените варират, това е така, но те трябва да бъдат достатъчно достъпни. Не може да има потребители, които пазара изхвърля навън. Говореше се е, за цифра от 50 е, милиона европейци, които не могат да се възползват, които се намират в състояние на, евро... на енергийна бедност трябва да има финансови инструменти, които да дават възможност на потребителите да ползват енергия, а също и да имаме дългосрочен поглед в 20, бъдещите 20-30 страни. Що се отнася до субсидиите, Компенсациите трябва да осигуряват равнопоставеност на всички ползващи ги. Ако пазара ще бъде либерализиран, той трябва да бъде либерализиран за всички. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад, който показва нуждата от нова структура на пазара. Показани са мерките, които трябва да се предприемат за един такъв устойчив дизайн. Но нека спомена някои от основните за мен точки. Най-напред, е, това е зоната между Германия и Австрия за формулиране на цените, която за нас е много важна. В противен случай ще имаме увеличение на цените с 23 милиона евро. Е, има освен това има нужда от общо регулиране на цените за газ и електроенергия. Това е необходимо, Необходимо е да се вземат предвид не само не само пазарите на едро и на дребно, но и цялостните пазари на електроенергия и, газо, и газоснабдяване. Ние искаме е, публични поръчки, които се основават на пазарните правила, е, така ще може да бъдат преодолени дефицитите в резервите на мрежите. Освен това, трябва ни нова дефиниция за новите актьори. Трябва да помислим и за разходите, за конвенционалните електроцентрали. Освен това, трябва ни средносрочна оценка за разходите в сектора. Що се отнася за, до правилата на пазара, ние искаме еднакви правила за всички актьори, искаме повече прозрачност, що се отнася до публичните поръчки и а, разделение на отговорностите. То се отнася до трансграничното сътрудничество. Тук също искаме ясни правила. Сега за електронната платформа. Това би било много добре и за възобновяемите енергийни източници и за новите услуги. Новите енергийни продукти. Трябва и те да бъдат включени в целия, в целия процес на регулация. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря на всички изказали се. А сега преминаваме към колегите, които искат да се изкажат. Всеки ще има една минута на разположение. Господин Бланко Лопес. Un mercado de la electricidad interconectado a escala europea que tenga como pilares la eficiencia energética, las energías renovables. Говорим тук за възобновяемите енергийни източници, за енергийната ефективност. Всичко това е много важно, но трябва е, всички цели да са съгласувани една с друга. Е, трябва да се отървем от енергийната бедност, енергийните острови. Това са основните проблеми, а именно липсата на интеграция, което възпрепятства и доброто, доброто снабдяване с енергия. Т.е. трябва да бъде укрепена енергийната ефективност, омрежаването, интегрирането на възобновяемите енергийни източници и интелигентните мрежи. Гражданите трябва да са в центъра на това равенство. Никой не би трябвало да е изключен. Председателят, през следващите е, час и половина ще говорим по същите въпроси, по много подобни въпроси. Ще говорим за пакета, енергийния пакет е, в разговор с е, комисар Канете. Освен това ще имаме и изслушване през март, който, което също ще е посведено на тези теми. Господин Рюбих, благодаря. Потоците, енергиите, потоците от енергия от севера към юга и обратно тук трябва да помислим за регионалността на ценовите зони. Те трябва да бъдат преформулирани така, че те да не трябва да заобикалят националните граници. 30% възобновяема енергия. Това е добре, но тук също трябва да планираме добре. Въпросът опира до капацитетите на пазара. Ние Искаме тук да има публични поръчки, тук трябва да има правила и правила за борсите. В началото те трябва да въжат главно за реалната економика, а не за финансовата е, индустрия. Там не бива да има спекулации. Това мисля, че е важно, защото ето, например, в България трябва да внимаваме разходите за производството да бъдат покрити, а да не бъдат подпродавани продукти под производствените цени. Благодаря. Господин Соринхо. Благодаря. Благодаря. Връзките са важни. И тук Докладът не е много амбициозен. Има апел за координиране, но няма координация, достатъчна координация на европейско равнище. Държавите и членки трябва да се качат на европейско равнище, за да може да имаме по-добър ефект. По отношение на възобновяемите енергийни източници, е, енергия от вятър, енергия от слънчева енергия, за да постигнем целите тук, е, ни трябват по-добри законодателни предложения. Тук ще подам някои изменения. Освен това, трябва ни по-добре омрежаване е, на, на, опер, на системите от оператори. Госпожа Нидлер, благодаря. Е, колегата Ланген е предоставил един много добър доклад. Той се съсредоточава върху правилните теми и дава правилната оценка от политическа гледна точка. Мен не ме, за мен точка 26 изобщо не е проблем. Според мен е, искаме енергиен енергиен пазар, но националните компетенции трябва да си останат. Енергийният микс трябва да си остане прерогатив на държавите членки, това съответства и на договорите. На следващо място, правилно е и становището на докладчика за пазарите на капацитети. Да, искаме такива пазари, но предпоставките на господин Ланген, които той формулира много ясно, тези предпоставки трябва да бъдат приети. Комисията обаче трябва много ясно да ги оцени и анализира. На следващо място интеграцията на възобновяемите енергийни източници. Тук също подкрепям докладчика. Важно е тази интеграция да, да бъде ориентирана към пазарните сигнали. Господин Шафхаузер. Le, le rapport est, est très centriste et très consensuel. Трябва да кажа, че този доклад е по-скоро консенсусен. Искам да задам няколко въпроса на първо място. Казвате, че Капацитета на националните пазари затруднява интегрирането на енергийните пазари като цяло но не е ли противното? Ако искаме да имаме една солидна мрежа, не, не, е ли добър, не е ли добре да имаме солиден национален капацитет? И как да изграждаме е, мрежа и верига, ако няма да изхождаме от националния капацитет? Вие също така говорите за приоритета на достъп, фиксирани цени и много други неща. Това е чудесно, но искам да ви кажа, че е, във Франция ви предоставяме електрическа енергия с е, доста добър марш. Вие искате в регулаторната рамка да внесете промени и това не е ли противно на всичко казано до тук в точка 2, за 2, точка 2 и 5 говоря. Искам да разбера за какво се застъпвате, за регулиран пазар или за либерализиран пазар. Не може да изберете. Трябва да сте в един регулиран пазар. Благодаря. Председателя, благодаря. А, искам да добавя и аз два кратки коментара, за да подчертая потребността да се предотвратят некоординираните потоци. Това е много важно. И друго нещо, ще се увеличи зависимостта на европейските доставки, ако се използват конкретни инсталации, необходими за подкрепяне на възобновяемата енергия. Това е важно и трябва да се вземе предвид. И на трето място трябва да приканим комисията да започне едно проучване може би също така в съответната служба на Европейския парламент, за да се анализира енергоефективния пазар и концепция на енергиен пазар, за да се предотврати изтичането на въглерод и да се работи в полза на потребителите. Сега господин Борхарт от името на Европейската комисия, заповядайте. Благодаря, господин председател. Извинете, че отново аз вземам думата, но виждате, това е в моята област. Ако не се лъжа, вие, господин председател, в умните си думи направихте връзка между пазара на едро и пазара на дребно, нещо за което говорихме и по доклада Грифин. Та, предвид дискусията до тук, чухме за потребителите, управление на доставките. Всичко това е взаимосвързано и не бива да го оставяме на страна. И много правилно сте избрали да имате два отделни доклада по въпроса. Сега, когато става въпрос за пазара на едро, Тук трябва да кажа, че има консенсус между тази комисия и Европейската комисия да има пазар, в който да се предоставят сигурни, и достъпни, устой, устойчива енергия на потребителите и това да се вписва в целите по отношение на климата. Смятам, че общата цел е една и съща за всички. Друго важно нещо, което искам да откроя, някои елементи, които станаха ясни от дискусията – по отношение на концепцията за пазара и доставките на едро. Първо, искам да споделя нещо за системата за сигнализиране за цените. В доклада на Ланген се изразява подкрепа по отношение на цени от недостиг и в него е, се застъпва тезата за един тестови период. Мисля, че това ще е трудно приложимо. Трудно е, ще направите един такъв проект по отношение на цените от недостиг. Разбира се, приемам опасенията за това предложение. Затова смятам, че е добре да предвидим някакъв преглед по този въпрос след известно време, за да видим какъв е опита до тук. Като цяло, когато прочетох доклада, тук искам да се върна на казаното на госпожа Либле. Е, в този доклад се засягат правилните въпроси, като цяло се дават добри отговори или поне храна за размисъл. Вие, господин председател, повдигнахте въпроса за вратичките в регулацията. Това е нещо наистина много важно и комисията ще го разгледа много внимателно, защото този проблем надхвърля настоящия проблем между Австрия и Германия. Виждам, че моят върховен шеф пристигна, господин комисар Каниете, за това ще бъда пределно кратък и ще се концентрирам върху най-важното. Имаше дискусия и разнобой в дискусията по отношение на регионалното сътрудничество. По този въпрос доклада Ланген не е, застъпва конкретна позиция по отношение на регионалното сътрудничество за потребността да работят ЕРП-тата заедно, но мисля, че господин Совино и други говориха за засилване на компетенциите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергията АСЕР. И наистина, ако искаме да имаме регионално сътрудничество, е важно регулаторите да работят по, в по-тясно сътрудничество. Друг въпрос, който според нас се разглежда много добре в доклада Ланген е механизма за капацитет – тук се радвам, че господин Турмес и господин Тамбурано ни подкрепят. Ние не сме като цяло против механизмите за капацитет, но трябва първо да се докаже, че има действителна нужда от тях. Т.е. трябва да има регионална оценка, която да показва, че капацитета в конкретния регион липсва, а не само в цялата държава, защото може в други региони да има прекомерен капацитет и той да се може да се използва. А по отношение на разработването на механизми за капацитет, капацитет нещо, което ясно се посочва в доклада Ланген, трябва да е избегнем нарушаване функционирането на пазара. И последно нещо, което също бе споменато и което искам да коментирам. Освен концепцията за пазара, ще имаме и регламент за сигурността на доставките. Ние ще го, ние го наричаме регламента за подготвеност на риска. Той всъщност отразява предложения, за които комисар Канията ще ви уведоми по-подробно, отразява това, което е направено до тук в областта на газа. Искаме да го направим и в областта на електричеството. И по този начин да покажем, че сигурността на доставките може да се гарантира за електричеството и на регионално ниво, посредством всичките инструменти, за които комисар Каниете ще говори с малко. Председателя благодаря, да, ще стигнем и до комисар Каниете, но преди това искам да дам думата на нашия докладчик, господин Ланген, за заключителни думи. Благодаря. Благодаря на всички колеги, най-вече на докладчиците Сянка. Е, някои вече бяха споделили с мен своите идеи, други не. На следващо място е, ще имаме изслушване, в което ще говорим за ролята на АКЕР, за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Там има добри примери. Имаме и е, въпроси за еквивалентите, за подкрепата на трансграничните сертификати, т.е. става дума за разширяване на компетенциите. Естествено, аз подкрепям целта на Комисията за интегриране на възобновяемите източници в пазара, за това предложението е да има намаляване на субсидиите и то не само за <clears throat> възобновяемите енергийни източници, а и за традиционалните такива. Когато погледна дейността на комисара Алмоня, а именно факта, че около 1 милиард евро дава за енергия за един комплекс електроцентрали в Великобритания, мога да кажа, че има много какво да се направи, докато пред, предотвратим и премахнем нарушаващите конкуренцията пазарни интервенции. Благодаря, казва председателят. Благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги, които взеха думата. А сега искам да ви кажа крайен срок за измененията 22 март. Полунощ. 21 март 11.30 през нощта. Благодаря, господин комисар. Радваме се отново да сте сред нас. Предстои ни структурен диалог между парламента и комисията. Очакваме вашата презентация на газовия пакет. Презентацията ще бъде направена от комисар Канете. Както знаете, уважаеми колеги, на 16 февруари 2016 година комисията представи своя така наречен газов пакет, съдържащ два законодат, две законодателни мерки, доставки на, ЗАС на газ и междуправителствено споразумение за енергетиката и две незаконодателни мерки, а именно за съхранение на енергия и отопление и охлаждане. Тоест, предложения, които бяха много важни от гледна точка на енергийния съюз и на общия пазар на енергия. И така, ако мога да ви помоля, господин комисар, да представите вашата позиция. Благодаря, господин председател, почитаеми членове, дами и господа. На първо място благодаря ви за поканата да представя пакета за природния газ. Когато преди една година бях тук и представих проучването в тази област, се надявах да мога всеки път да представям предложенията. И сега спазвам това обещание. Имаме много предвидени предложения и аз сигурно ще съм тук многократно. Сега ще представя този много важен пакет за сигурността на доставките. Преди обаче да представя основната част, ще разгледам няколко въпроса, които бяха поставени през последните седмици. А именно, защо, какъв, защо е този пакет и защо ни е необходим сега? Необходим ни е, защото сме твърде уязвими към енергиен недостиг. Изпълнението на правата за газовия поток може, може да предотврати кризи с доставките на газ, каквато имаше през 2009 година. Но ситуацията е много рискова. Все още сме твърде уязвими на нарушения в доставките на газ. Все още внасяме половината от енергетиката, която потребяваме. И твърде много страни изцяло зависят от един доставчик или зависят до голяма степен. И това създава и, е, а, и това е и в резултат от несигурността, полити, несигурния политически и геополитически климат. Трябва да предприемем мерки обаче, за да действаме сега и да избегнем нова криза. Когато говорим за е, преход, също така тук трябва да вземем предвид е, а, целите, свързани с въглерода. Природния газ а, понякога се разглежда наравно с въгли, въглищата, но трябва да имаме предвид и природния газ като альтернативно гориво. Така че когато през 2006 година говоря за газ, отговорът ще е много прост. Газът е много важна част от прехода към економика с ниско използване на въглерод. Но нашето проучване не се съсредоточаване върху повечето използване на газ, а по-интелигентното му използване. Също така трябва да бъдем по-енергийно ефективни. Знаем, че за всеки процес, процент увеличение на енергийната ефективност, използването на газ пада с 2%. Ето защо енергийната ефективност продължава да бъде приоритет на Европейския съюз. Но действителността е следната. Преходът ще отнема време и по време на този преход трябва да се гарантира, че имаме доставки по устойчив начин. Ето това отговаря на въпросите защо ни е необходим този пакет и защо сега. Да видим сега какъв е отговор на въпроса как. Този пакет съдържа две законодателни предложения, по които работихме с е, тяхно сътрудничество, които ще обсъдя с вас. Първо, е, ще е, започна с предложението за регламент за сигурността на доставките. Стрес теста от 2013 година показа, че националните органи не винаги могат да гарантират сигурността на доставките и също така не се разглеждат достатъчно много външните заплахи по време на оценката на риска. По поръчките за доставка на газ не са достатъчно прозрачни. Всичко това е в резултат и от липса от на сътрудничество, затова нашето предложение цени повече координация и солидарност. То цели да гарантира, че всички държави ще гарантират сигурност на доставките и е, също така ще се дава приоритет на закрила на потребителите и е, в конкретните държави. Ще има регионални мерки на базата на оценка на риска. И принципа на солидарност ще е стандартен за всички страни, които се включват в предотвратяването на възможна криза с доставките. Също така, по отношение на поръчките с продължителност на една година ще се предприемат е, мерки в случай, че доставчика има над 40% пазарен дял. Може би ще кажете, че това е едно типично брюкселско предложение. Но нека ви кажа предварително, няма да разглеждаме всяка отделна поръчка, но ще се гарантира, че имаме всички необходими данни, за да може да има пълна прозрачност при тяхното възлагане. По този начин ще се идентифицират е, ситуации, в които трябва да се адаптира оценката на риска. Какво е второто законодателно предложение? То касае между правителствените споразумения между държави членки и трети страни в областта на енергетиката. Може би ще попитате защо да преразглеждаме сравнително скорошно законодателство. Много от моите колеги са работили по това досие, но това показва, че Настоящата е, ни система не гарантира, че междуправителствените споразумения са в съответствие с нашите приоритети, защото след като те се подпишат, не могат да се адаптират в реакция на променещата се ситуация, свързана с достав... Е, сигурността на доставките. Една трета от 124-те е, междуправителствени споразумения са в съответствие и това е сериозен проблем. В реакция на това ние предлагаме задължителна оценка на всяко такова споразумение. Комисията ще уведомява държавите членки, ако има съмнение в рамките на 6 седмици и ще си дава окончателно становище относно съответствието с европейското законодателство в рамките на 12 седмици. В заключение, нито една държава не може да подписва междуправителствено споразумение без мнението на комисията по този въпрос. Също така, комисията ще излиза със становище и ако то не бъде спазено, ще се предприемат съответните законови мерки. Но тези мерки ще имат формата на, на диалог между комисията и държавите членки, диалог подкрепен от фактически анализ и доказателства. Целта е ясна да се гарантира, че тези споразумения нямат зловреден ефект върху енергийната сигурност на Европейския съюз или правилното функциониране на вътрешния пазар. Това са двете споразумения, които направихме миналата седмица. Да видим какви са стратегиите. Първо за стечнения природен газ и стратегия за съхранение. Защо ни е нужно гарантиране на ВПГ? Е, той ни е необходим, за да диверсифицираме доставките и да намалим цените. Но за тази цел Европа трябва да се свърже с световния енергиен пазар, като се изгради необходимата инфраструктура. Днес имаме добър капацитет за диверсификация в Европейския съюз, за да внасяме е, ВПГ от Съединените щати, Нигерия, Катар и много други. Но е, този капацитет е основно в Западна Европа. В много други е, части на Европа тази инфраструктура липсва. И за да се преодолее това, има няколко ключови инфраструктурни проекти в, при Балтийския регион, е, Юго-Источна Европа и Централна Европа. Това ще гарантира, че тези региони могат да се възползват от ползите на международните енергийни пазари. До сега не можехме да постигнем това а, с европейския пазар между 2011 и 2014 година, но поради наскорошното намаляване на енергийните е, цени, е, имаме възможност да действаме сега. Ето защо ще засилим диалога с нашите международни пазари, за да се предоставят е, втечнен природен газ в условията на прозрачност. Тук е, ще говорим с Япония в е, условията на Г7 и ще засилим диалога с ключови доставчици като Нигерия, Канада и САЩ. И накрая трябва да кажа, че този пакет не се отнася до увеличаване количествата на газ. Това е още по-валидно в, в сектора на отоплението и охлаждането, което е изключително важна част за нашата економика и кое, което е много важно за потреблението. 60% от всички а, сгради имат системи за по-низко потребление, но, друга, но много голяма част от сградите са построени преди е, да са установени съответните стандарти. Ето защо има много какво да се подобри в тази сфера. Необходимо е да се преодолеят пречките в тази област, е, също така да се засили използването на възобновяема енергия и това ще, възобно... това ще намали цените на съхранението. Ето защо предложението за новия подход за енергийния пазар ще предостави необходимите мерки за реакция. Трябва да засилим оперативната оперативността също така в, наскорошното предложение за директивата за строителната дейност има нови предложения по отношение на бойлерите, но трябва да се използват различни инструменти, като например EFSI, Европейския фонд за стратегически инвестиции, който до сега инвестира в редица начинания, за да се увеличи енергийната ефективност с над 75% и да намали енергийните сметки значително. Но, но са ни необходими много повече инициативи, за да се улесни достъпа до механизми за финансиране, като например, като се обединяват малки проекти за финансиране. Целта е отоплението и охлаждането да бъде двигател за економика с ниско потребление на въглерод и да подобри климата и за бъдеще. И за да заключа, ще кажа следното. Този пакет цели да предостави сигурност, солидарност и устойчивост на Европа в тази област. Очаквам с нетърпение вашите въпроси днес и ще работим с сътрудничество с Европейския парламент и вашата комисия, за да превърнем предложението в законодателен акт. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Много важен е пакета. Вие подчертахте това в е, уводните си думи. Видяхме и колко е, важни е, са енергийните решения, за, също за споразуменията с 36 страни, включително в нашето съседство и страни от енергийната общност. Предложението за колективно закупуване на газ за първ път се появява в официален документ на комисията – предотвратяването на кризи е също толкова важно, колкото и това да ги решаваме, когато се случат. За това е добре да се прогнозират и какви кризи могат да възникнат на нашия пазар. Важен е и общностния подход, защото някоя страна може да задейства кризисна ситуация, но сама една страна не може да я реши, когато тази ситуация се случи. Затова е важно да има подход на общностно ниво. Благодаря ви още веднъж. Сега давам думата на представителите на нашите политически групи. От името на НП, господин Рубик. Благодаря. Искам да благодаря на комисар Каняте за тази инициатива за газовия пакет. Тя е от основно значение за вътрешния пазар на Европа. 400 милиарда евро се дават за внос на енергия. И въпросът е как може Европа да произвежда своя енергия и да предоставяме цени на нашите потребители, които са поносими. Виждаме, че има големи капацитети. Мисля за Норвегия, мисля за Адриатическото море, Кипър. Виждаме, че имаме възможности в областта на газа да разчитаме на собствени мощности и тук, според мен, трябва това да е приоритет. Що се отнася до преместване на фокуса от въглищата към газа, това би било много добре и за климата. Тези проекти, проектите с, с терминалите за стечнина са много важни тук. Това би подобрило нашата позиция в конкурентоспособността, би подобрило цените. Но какво ни трябва? Трябва ни по-добра инфраструктура. За това смятам, че е много важен планът Юнкер. Важно е той да подкрепи тези мрежови мощности. Тук плана трябва да бъде разработен, трябва да има строителни възможности, защото основните, основният проблем са разрешителните, сроковете за разрешителни застроежи. Така че тук приоритета трябва да падне върху тази тема и върху хранилищата на енергия. Защото защото стабилността на доставките зависи както от мощностите за съхранение, така и мощностите за производство. Благодаря. Ника от СНД. bună seara și bine v-am găsit. Vă țineți de cuvânt să ne prezentați de fiecare. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Благодаря ви, че спазихте обещанието си и представихте законодателните предложения. Те са изключително важни, защото от една страна дават възможност да постигнем е, целта си 30% възобновяема енергия. Смятам, че с това предложение ще го постигнем. Ако няма стратегия обаче за газовия пазар, това не би било възможно. Също така е от изключително голямо значение да има връзки между всички доставчици на газ това е, е изключително важно. Защото не е само въпроса да се закупува газ, трябва да се знае откъде. Това е основен елемент на енергийната сигурност. Приветствам този интегриран подход към стратегията за пазара на газ. За първ път някой се осмолява да се заеме с този проблем, който предимно и само е политически когато имаше недостиг на газ през зимата, причините бяха единствено политически. Трябва да се огледат всички възможности за трансгранични връзки и в такъв смисъл има въпрос за регионалното сътрудничество. Как ще се осъществява то, според вас, господин комисар, и ще има ли санкции за държавите, които не го изпълняват? Има ли в съвета квалифицирано е, мнозинство за оценката ексанте. И когато се приеме е, тези законодателни предложения, считам, че ще можем да решим и някои проблеми, свързани с климатичните промени. Чакаме сега да чуем и предложения за морския транспорт, свързан с доставките на газ. Przewodniczący, ja w zasadzie mam jedno pytanie do pana komisarza. Господин Краснодепски, имам въпрос към господин комисаря. Като елемент от пакета, комисията очаква да има възможност да контролира търговски договори по отношение на енергийната сигурност. Как точно възнамерявате да въведете, как ще изглежда този механизъм за контрол, какви санкции ще предвижда в случай, че се нарушават принципите на енергийната сигурност, т.е. ако комисията установи, че има подобни нарушения. Благодаря. Господин Кот Турмен, с името на зелените. Благодаря. Ще започна с нещо, което за мен трябва да е приоритета именно, за комисията, именно стратегията за отопление и охлаждане. Аз лично заставам за всяка мярка, която предлагате в документа, но ми се струва, че голямата общата картина ви се изплъзва. За да има инвестиции в тази област на охлаждането и отоплението, трябва да се отчита и ценообразуването в момента цените и на петрола, и на газа са изключително ниски. Как ще се справите с конкурентно способността в такъв смисъл? Защо са толкова ниски цените? Каква е вашата стратегия? Тук се е, появяват всякакви съображения, геополитически, економически и така нататък. Вие не правите анализ. Основаната дискусия на специалистите напоследък е ниската цена на петрола. Вие излизате с законодателно предложение и изобщо не коментирате този проблем. А що се отнася до газа? Ние, е, като представители на е, зелените, сме за това да има повече прозрачност, да има контрол, е, за това сме. Но искаме правителствата да имат и сериозен ангажимент, когато става дума за сигурност на доставките, особено на регионално ниво не, е, страните определено не искат да остават в е, изолирано национално положение. Но, тук предлагат една цяла стратегия за газ. Обаче потреблението на газ в Европа спада. Не виждам защо очаквате, че то ще се появи. Повиши, след като е, повишаваме ефективността изолираността на сградите, например, потреблението на газ намалява с 2%. В индустрията потреблението е стабилно, в транспорта да речеме, може би ще се използва в морския транспорт, но в сградите то намалява. Прибягва се повече към електричество. Сега говорите за схемата за търговия за емисии да се търси по-добро ценообразуване и така нататък, да се използва газ в електри... пазара на електричество. Но няма да има огромно потребление на газ в, Евро... в Европа и съответно няма да има и огромни инвестиции. Така че аз лично поставям под въпрос вашата стратегия. Не съм единствен. Сметната палата смята, че всичките ви прогнози за потребление на газ напоследък не са били верни. И е, ако ще се потребява толкова много газ в Европа, а, ще трябва да се правят и инвестиции, но тези инвестиции се правят от дънокоплаците. така че не бива да има прекалено оптимистични сценарии за потреблението на газ. И а, въпросът ми е какво може да отговорите вие на тези критики и как можете да подсилите вашите тези. После, какво, какво се крие, какво не се казва във всичките тези неща. Председателят е, прекъсва. Моля, господин председател, оставете ме да довърша изречението си. Вие предлагате да се инвестират е, милиарди в, течен, в течен газ, но не казвате нищо за Северен поток. Е, председателят прекъсва. Давам думата на господин Силикиотис от ГУЕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε благодаря. Господин е, комисар, много неща има какво да се направи за подсилване на енергийната сигурност на Европейския съюз. Първо, природен газ и това, което се прави за това е много положително, защото ще се разнообрази структурата на енергопотребление и е, ще обаче ще се увеличи зависимостта от газопроводи. Ще се повиши в такъв смисъл гъвкавостта. Но за да има енергийна сигурност е изключително важно терминалите за втечен естествен газ да използват и местни ресурси. Вие казахте, че е, втечнение природен газ се е, внася от е, Алжир, Катар, Штатите и другаде. И в такъв смисъл е изключително важно в изявлението си Комисията за, по въпросите на енергетиката да разясни ясно, че източното Средиземноморие е една, един евентуален бъдещ източник на газ защото положението в Кипър и в източното Средиземноморие не се очертава достатъчно ясно. Не мисля, че предложението е достатъчно изчерпателно по отношение на възможностите в, тази, в този регион. Примерно да се направи терминал за втечнен газ в Кипър – и да се подобри е, структурата на енергопотреблението. По този начин ще се намали и неравнопоставеността. В Средиземноморието, в Южна е, Европа има сериозни, сериозни бели петна по отношение на енергийната сигурност. Вие говорихте за различните междуправителствени споразумения и тук се очертава един проблем, защото страните членки стават своего рода страна по договор в отделни политики, различни от политиката на комисията. Не може да се оставят тези въпроси да бъдат регулирани само на двустранна основа, защото е, всяка е, страна трябва да има достатъчно гъвкавост. Националните нужди трябва да се отчитат и регионалните нужди трябва да се отчитат. Трябва е, да се защитават също регионите от попълзновенията на големите многонационални компании в това отношение. говорихте за регламента за енергийна сигурност. Той не може да бъде изпълняван във всички страни и членки, защото те се намират в, в някои от тях се намират в състояние на изолация. Примерно в Кипър не може, нито в Малта не може е, да се очаква от някои страни да спазва това. Госпожа Барбара Капел. Благодаря. Господин комисар Каняте, днес вие не казахте защо пакета за газ за 2016 година е необходим. И аз мисля, че той наистина е значим вие казахте, че повече от 50% от гъста се внася в Европа. Някои държави членки внасят от до 70% от газов доставчик. Казахте колко важен е, важна е гъста за декарбонизацията, защото въглищата замърсяват повече и казахте, че гъста трябва да се използва интелигентно. Казахте, че един процент по-добре използван газ ще доведе до минус 2% внос на газ. Казахте, че по-добри по-добра инфраструктура е необходима и че казахте, че намалява производството на европейски газ и че ни трябват терминали за втечнен газ, е, като концентрацията вероятно ще е по-скоро в Западна Европа. Газът в момента е по-ефтин от електричеството. Всичко това го казахте. Моят въпрос е как ще подкрепи комисията конкуренцията в областта на газопроизводството и газоразпространението? Как ще стане това при положение, че токът е толкова ефтин, а инвестициите намаляват и стимулите за инвестициите в къста намаляват? Каква ще е ролята на газовия сектор по отношение на къвкавостта? Говорихме днес за новата концепция за енергийния пазар. Е, ключовите думи тук са биомасата, интелигентните технологии за призградостроителството и другите технологии. Тоест, как сектора на газа се съотнася към гъвкавостта. И на следващо място, как смятате, е, какви ще са инициативите за, на Комисията за изместване на фокуса към газа? Благодаря, казва председателят. Благодаря на координаторите. All the coordinators, representatives of political group, yes. you could answer the questions, and then there will be other speakers yes. the same list. No, for for sure. Thank you to all the coordinators for for. Благодаря на координаторите. Благодаря. Господин Ръбек. Господин Ръбек каза, че имаме възможността за местно производство. Имаме възможността за в Средиземно море, в Египет, където имаме възможност за внос трябва да развием тук допълнителна инфраструктура. Това е много ясно. Сега за терминалите. Имаме EFSI, Фонда за стратегически инвестиции и инструмента за свързване на Европа. Трябва да обвържем тези инструменти заедно с търговията и да насочим усилията си на там, където имаме нужда от допълнителна подкрепа. За новата концепция на пазара е важно да подкрепим най-важните проекти, проектите от общ интерес. Трябва да се съсредоточим върху онези проекти, които са най-важни за взаимните връзки. Това е ясно. Вие казахте и още нещо. Административното забавяне при проектите. Имаме регламента. Имахме третия пакет. Но проблемът тук си остава. Може да финансираме проекти, но в крайна сметка често минават години и нищо не се случва. Липсва политическа воля. Затова ние решихме да дадем политическа подкрепа на тези проекти. Затова създадохме групите на, равнощ, на високо равнище, които работят за Балтийския район, за Централна и Източна Европа и за Средиземноморието. Това е важно, защото когато има политическа воля, има и политическа подкрепа. Да вземем, например, Южния коридор. Не можахме да решим всички проблеми от Азербайджан до Туркия, Турция, Гърция, но и имахме проблем основно в Ит... в Италия, в Пуля. Това са проблеми, кои, с които се, трябва да се справяме. Имаше въпрос за регионалното сътрудничество. Да, това е също основен проблем. Защото каква е целта на сигурността на доставките? Трябва ни тук холистичен подход. На 3, до 30 март 2017 година всяка държава членка трябва да каже кои са защитените потребители. Това е национален въпрос. Всяка страна трябва да го направи. Всяка страна трябва да каже, това са защитените ми потребители, нашите, страни, нашите, нашите стандарти са такиви и такива и трябва да се определят тези потребители. До тогава трябва да направим симулация на доставките и да видим как ще функционира инфраструктура. Структурата. Трябва да видим как нещата ще функционират на европейско равнище. След това до 1 септември е, трябва да се направи оценката на въздействието от страна на регионите. Тоест това е двупосочна улица. Държавите членки трябва да направят своите оценки, а регионите трябва да развият своите сценарии. Трябва да се изработят планове за бъд, за, бъде, за спешни ситуации. Те трябва да бъдат представени до март 2019 година. Тогава комисията ще оцени тези планове и ще се намеси в евентуална спешна ситуация, когато пазарят е застрашен. В една такава ситуация комисията ще има координиращи функции. Защото една държава членка може да, да има проблем, но тя няма да може сама да го реши. Така че тук става дума за солидарност. Важно е наистина сектора на пътния транспорт и целите за декарбонизация. Тук ние работим с, прези, пре, с комисар Катайнен, а именно за намаляване на въглеродните емисии от транспорта. Е, морски транспорт, какво и тук е гъста е много важна. А сега въпроса на господин Тормес. Той беше наистина сложен, а именно дали комисията overestimating the, the, the, the, the gas demands. First of all, the Commission... Дали комисията не преувеличава оценките за доставките на газа? Ние се опитваме да оценим въздействието на политическите мерки и имаме предвид един сценарий, който ползва настоящи данни. И ние казваме, може да имаме 300, 380 тона до 2018 година. Тук обаче трябва да се вземе предвид и обсъжданията по отношение на възобновяемите източници. И трябва да видим какви стойности ще вземем за изходна точка на нашите изчисления. Нашата, нашият път, по който вървим, е декарбонизацията. Това са нашите цели. Целта ни е развитието на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Това са целите, които сме приели. Сега параметрите се променят, господин Турмас. 2007 е, година е различно от 2030 година. Е, имаме различни параметри за изолациите на сградите вече и енергийните стойности на сградите. Това са неща, които се променят, но това, което трябва да направи комисията е да приложи директивата за енергийната ефективност и да действа сега. Има нарушения, с които се сблъскваме всеки месец. И когато комисията говори с държавите членки, ние се опитваме да сме толерантни, но имаме проблеми. Имаме проблеми с приложението на директивите. намаляването на цените. Имаме целта за бонизиране. И трябва да регулираме обвързващите цели. Имаме обвързваща цел от КОП-21. Имаме сценарии за намаляване на на цените, но до, до каква степен ще се справим? Всичко зависи от стабилността на пазара, от бъдещето развитие на пазара, от споразумението с Саудитска Арабия. Дали нещата ще продължат в бъдеще, дали ще са стабилни, това не се знае. Но нашата цел е намаляване на глобалното затопляне. И тази цел трябва да ни води. Тоест, тук трябва да регулираме, трябва да видим каква ще е ролята на биогоривата, какви ще са процентните стойности на възобновяемите енергийни източници. Няма да е лесно. Сега имаше въпроси, няколко въпроса. А за Газпром казва и, и Северен поток. Въпрос от залата. Ще кажа няколко думи и за това но имаме ясна цел, която преследваме. Всеки газопровод в Европейския съюз трябва да съответства на законодателството и то не само същностното законодателство, а е законодателството свързано с екологията и обществените поръчки. Ясно е, че е, така е, получихме първата оценка за третия пакет от комисията. Имаше много важни въпроси, които вътрешно се обсъждат в момента и щом имаме ясна картина, ясна концепция, ще дойда във вашата концепция и ще представя позицията. Но нека ви кажа нещо правните аспекти не са всичко, защото има и политически и економически аспекти. Въздействието върху пазара, доставките, сигурността на доставките, това също трябва да бъде взето предвид. 80% от е, транзитния руски газ искаме да го посланим в един тръбопровод – но на следващо място важно е позицията на Газпром на германския пазар. Имаме увеличение от 40 на 60%, т.е. те увеличават доминантността си като позиция. Но това е Но имаме тук и параметър е, Украина като транзитна страна. Трябва да имаме честно, равнопоставено третиране на всички транзитни страни и е, на всички транзитни страни до България. И тук се променя цената. Това да се осигури всичко, си цялата тази равнопоставеност не е лесна. Сега говорите за договорите. Затова ние заложихме целта от 40%, защото е важно за пазара да има оценка на риска. Ние не искаме да, да, да се намесваме в функционирането на пазара. На следващо място регионите – Регионите, които са уточнени от комисията, са уточнени в съответствие с определени параметри. Но това не е приключило споразумение. Това е живо споразумение, което все още се обсъжда с държавите членки. Това е първоначално предложение за уточняване на регионите. В северо-западната част имаме Обединеното кралство, по-нататък имаме Белгия, до Португалия, в южната част имаме Гърция, България, на, на следващо място имаме Балтийския регион, имаме Шведския регион, имаме Кипър, защото той не е свързан с други пазари и Малта, Малта, която е свързана с държава членка. Не искам да навлизам в подробности и да правим да пред, предлагаме инициативи, които да се копират от един в регион в друг. Тук говорим за съществуващите интер, взаим, взаимни умрежавания и системни връзки от също, съществуващите, изхождаме от съществуващата инфраструктура и параметри. При Кипър трябва да вземем мерки, защото при всички други региони искаме да преодолеем изол, изолацията, и вземаме предвид развитието на Средиземноморието. Важно е да се види как централите и как тръбопроводите ще бъдат изградени в този регион. Господин Капел зададе въпроса за гъвкавостта. Винаги имаме проблем с къскавостта на електрическите доставки. Ясно е тук, че тук става въпрос за амбициозната цел и дял на възобновяемите енергийни източници. Ясно е, че в този пазар имаме нужда от гъвкавост. Имаме нужда от съпътстваща енергия и това е до голяма степен гъста. Би било хубаво да имаме газ там, навсякъде където имаме нужда от енергия. И сега работим именно за преодоляване на всички дефицити в газовия сектор. Ние не искаме да правим големи тръбопроводи. Когато е, взехме решението за Южния поток, ние решихме да имаме възможност по-скоро за взаимни връзки, за интерконектори и за обръщане на потока. Имаме 6 приоритетни проекта в момента с две основни коридора и терминали от Гърция на север в Балтийски регион. Също имаме приоритетни проекти, също свързани с терминали. В Южна Европа има два проекта. Единият е в Португалия и другия в Пиринеите. Така че ние работим за преодоляване на дефицитите. Не е въпрос за създаване за строеж на повече електроцентрали. Въпросът е да умрежим всички съществуващи мощности, да ги свържим в една интелигентна мрежа. Ако имаме един гъвкав пазар, Гъста ще бъде допълнителен ресурс. Господин Торманс, ако имаме енергийна, амбициозна енергийна политика, гъста ще бъде част от нея. Ние говорим за нашите амбиции. Аз също се опитвам да бъда амбициозен. Much, uh, Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на колегите. Господин Бединто Зилага, моля колеги не повече от две минути. Благодаря, господин председател. Господин е, Канете, борбата с климатичните промени е, доведе до споразумението на КОП-21 за намаляване на парниковите газове в много значителна степен. Европейската е, комисия сега работи за засилване на употребите на втечнен природен газ, което всъщност противоречи на нашите цели – Казвате, че е, употребата му ще намали емисиите, но нека да погледнем статистиката, защото тук се включва и добива на газ, и рафинирането му, където се използва сяра, втечняването, транспорта и след това вече е, изгарянето му. Така че е, въпросът е по-комплексен. После, е, несигурността не може да се е, реши, когато се въвежда е, и е, толкова сложна инфраструктура, която се отразява на околната среда. Не можем да жертваме сигурността в отговор на различни съображения, не свързани с европейските интереси. Колегата Бланко Лопес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за уводните ви думи. Вие пояснихте някои от въпросите, които исках да задам. Пазара, който да предоставя газ на достъпни цени, не може да бъде постигнат, ако няма физическо интегриране на пазара – е, терминалите е, достатъчни ли ще са така както тези, които разполагаме в момента? Ние първо трябва да осигурим взаимовръзка между съществуващата инфраструктура, преди да започнем да изграждаме и последваща. Примерно в Пенините. Там имаме капацитет да намалим зависимостта от руски газ, но тъй като няма взаимовръзки, е, Европейския съюз не може да се възползва от този потенциал. проекта Микас през е, Каталуния ще ни даде над 40 е, милиарда кубически метра капацитет ВПГ от Испания. Освен това, оценено е, че неинтегрирането струва стотици милиони на жителите на Иберийския полуостров. Така че липсата на интеграция, липсата на взаимосвързване е само по себе си съображение, което оправдава и по-нататъчното интегриране на европейския пазар. Благодаря, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Господин комисар кърнете само няколко забележки от моя страна. Регионалното сътрудничество. Предложението на комисията следва този подход. Според мен това е добре, защото това е гаранция за солидарност. Радвам се, че това е първоначално предложение, защото не съм съгласна с разпределението на регионите. Е, сега, Германия принадлежи към регионите с Словакия, Польша и Чехия, но въпросът е, ние имаме още много други съседи. Означава ли това, че с други съседи не трябва да си сътрудничим? И на следващо място. За защитените клиенти – или потребители. Трябва да имаме ясна дефиниция тук. Кой, кога, как бива а, откъсван от мрежата или напуска мрежата. Трябва ни, трябват ни ясни права за всички. Сега, трябва да имаме ясно конкурентно право, което да се спазва от всички. Комисията е, говори тук за договорите. Вие обаче казвате, че при някои обстоятелства, например до сигурност на доставките, комисията може да накара предприятията да предостави и други договори. Тази формулировка не е приемлива. Ако комисията иска да има а, поглед върху всички договори, то трябва да го формулира ясно. На следващо място, защо е необходима тази прозрачност? Ясно е кой е до 100% зависим от едно казово предприятие. Това е ясно. А пък е, това, че а пък погледа върху договорите нищо не променя. Това изпраща много ясен сега за сигнала към Русия не зная дали от е, отношението към Русия ще проистекат по-добри условия за държавите членки. Подам. Благодаря. Господин Зорин. Благодаря, господин комисар. Благодаря за представенето на проектите и поздравления за тях, защото те са един съществен напредък. Ако ние разнообразим доставките, което трябва да е един от нашите приоритети, ще повишим и енергийната сигурност в новата концепция за енергийния пазар, вие казахте, че трябва да има взаимодопълняемост и намаляване на въглеродните емисии, енергийна ефективност. ефективност ние искаме все по-малко да се използват изкопаеми е, горива, което ще доведе именно и до намаляване на въглеродните емисии. И сега искам да задам един очевиден въпрос, е, защото той е политически важен за Европа. Ние сме наясно колко е важна доставката на газ до европейските граници, но все пак нека да мислим за други възможности, за други доставки, които са конкуриращи настоящите и ще предоставят повече сигурност. Тук се говори за Иберийския полуостров. Там достъпа му море е отличен и през Средиземноморието и през Атлантика и е, за това ние ще можем да имаме достъп до други източници на природен газ в изпълнение на общата си стратегия за газа. случая говорим само за една страна. Знам, че вие сте комисар на всички страни в Европейския съюз, но все пак какво е мнението ви за проекта за Иберийския полуостров? Thank you very much. And... Следващият оратор. Благодаря. Определено в пакета се съдържат компоненти, които са много добри но искам да повдигна някои въпроси. Първо, това е първото законодателно предложение, което идва след Париж е, конференцията и е, с него се слага акцент върху потреблението на газ. Вие нали, говорите за преход в е, енергийния пазар, но този преход ще отнеме време, а въпросите трябва да се решават възможно най-скоро. Особено с коментарите, които бяха направени тук, т.е. че цените на петрола и гъста са много ниски. Затова трябва много внимателно да мислиме как да стимулираме нашия преход. Регионалното сътрудничество. Как бихме могли да насърчим това сътрудничество и как бихме могли да го постигнем. Защото ние говорим за това, но трябва и да действаме. И е, е въпроса как точно да се извършва тази дейност. После говорихте за механизма за свързване на Европа и фонда, е, и фонда за стратегически инвестиции. Говорихте за подкрепа на регионални платформи вътре в страните членки, а не е, супер, супранационални такива. Спомена се за альтернативни модели, е, примерно за общи доставки е, на регионално ниво и проекти за енергийна ефективност. Това са нещата, на които трябва да сложи акцент. Господин Тошиновски. Благодаря. Много въпроси бяха повдигнати и аз искам да задам сега само един. Споменахте за газови електроцентрали като допълнителен източник е, за възстановяеми енергии, за поддържане на стабилността на е, системите с възстановяеми енергии. Но подобни установки все още не са изградени по различни съображения. Цената на суровините или твърде сложните бизнес планове за подобни електроцентрали, защото е много трудно да се предвиди кога ще бъдат използвани те. Когато става дума за... Вие говорите от дълго време за газоцентрали и е, като че ли си оставаме на едно и също положение, т.е. че е, стабилността на мрежата се е, осигурява от е, е, електроцентрали на въглища. И това няма скоро да се промени, защото не се въвеждат нови суровини. Не трябва ли да преразгледаме е, задълженията си по отношение на стабилността на мрежата? Благодаря. Thank you, Chair. Thank you very much. Commissioner Канете. Следващия оратор. Благодаря. Господин комисар Канете вие казахте, че страни членки с подписали споразумения за енергия, които не са толкова задоволителни и че трябва да се изместят правомощията от страните членки към Европейския съюз. Мога ли да ви задам в такъв смисъл два въпроса? Първо, процедурата за нарушения, за която вие споменахте каква, каква е процедурата спрямо вече сключени споразумения от страна на страните членки, ако те искат само да продължат тези споразумения? Комисията ще ги контролира ли и ако те не ги спазват, какво точно се случва? Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос – за по-добро свързване на системите. Казахте, че ще се сложи акцент на най-важните системи. Но как точно ще го извършите на практика? Ще очаквате от страните членки да изменят оперативните си планове в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка и да започнат да конструират газопроводи или някакви съоръжения за съхраняване? Благодаря. Any other request for flow? Някой друг иска ли да се изкаже? Не виждам. Господин Бълчитис. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Labai trumpai. Благодаря, господин комисар. Вие Говорихте за принципите за взаимовръзка, говорихте за някои страни и за разходоефективност. Но в бъдеще трябва да се мисли за ниските цени, които няма толкова да допринесат за разходоефективността. ефективността. Не е ли редно комисията да помисли по въпроса доколко ефективни от към разходи ще бъдат е, подобни инвестиции в е, системи за взаимовръзка? И един допълнителен въпрос. Ако правилно ви разбрах, вие казахте, че стратегията за ВПГ има за цел да използва средства от механизма за свързане на Европа и фонда за стратегически инвестиции, но в първия инструмент се казва, че само до 60% от средствата могат да отидат за подобни инвестиции. Защото когато формулирахме този инструмент, ние искахме да дадем приоритет на е, инфраструктурата за електричество а напоследък започват все повече да се изграждат съоръжения за газ. Аз мятам, че решенията ни трябва да се а, уважават. В а, законодателството е предвидено 50% от а, тези инвестиции да отиват за газ само, не повече. А в, напоследък виждаме, че много повече пари отиват за гъста и почти нищо не остава за електричество. Благодаря. Не виждам някой друг да иска да се изкаже. Господин комисар, доста въпроси ви зададоха, но аз ще се опитам да отговоря. No. El, el, el señor Benito Zuluaga. Es, es, es muy claro que, que la COP21, el acuerdo de frenar el calentamiento global muy por debajo de los dos grados, con vistas a ir a grado y medio,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 е свързан с е, енергийната ефективност, е, включително тази на сградите. Там има страни, които е, искат да работят да, да сложат а, връзки на границата с Турция, но ние искаме е, Украина също да бъде свързана. А, Норвегия е надежден доставчик. И също винаги трябва да мислиме как да осигуряваме сигурност на доставките взаимовръзките в Пиринеите и между Португалия и Испания не са разработени. Там трябва да се създаде един в Найберийския полуостров един пазар, който да е свързан с континенталния пазар. Защото втечнения газ и газа, който идва по газопроводите, започват вече да се изравняват по цени, защото те е, се индексират спрямо цените на петрола. Щом е петрола, намаляват и цените на газа. Изключително са важни новите находища в е, юга на Европейския съюз, т.е. в южните ни съседи. По отношение на регионалния подход. Предложението е амбициозно. Комисията трябва да бъде амбициозна, а парламента ще го обсъди. Ще работим в диалог. И ще продължим да работим, както и в миналото, на регионално ниво, с солидарност между страните членки. Европейския съюз е изграден на солидарност. Сега с кризата на миграцията е, не даваме най-идеалния пример за солидарност, но за да решиме е, големия проблем с доставките и сигурността на доставките, трябва да има солидарност, включително и за обръщане на потока и така нататък. За това трябва да имаме амбициозни изисквания. В е, миналото по същия начин е, ставаше дума, че нямаме законово основание. Имаше членове от договора, които регулираха тези въпроси. Някои страни членки се обърнаха към съда за нищо. И сега правиме ексанте оценка, за да можем да им кажем, не дейте да се опитвате да правите това. След като има вече е, стар договор, и те искат да го предоговорят. Там случая е статуквото. За да се направи реална оценка какво точно се случва на европейско ниво, трябва да се оцени какви са възможностите за доставки на газ, какви са капацитетите на а, точките, където се доставя този газ на, а, на база всеки ден. Ние не искаме обаче да контролираме или да знаем цените, трябва да се знае просто капацитета. В регламента съвсем ясно е посочено това. Искаме данни за продължението на договора, за е, обема на доставки е, на ден и условията за прекратяване на договор. И е, когато се прави оценка на риска за дадена страна членка или общо за Европейския съюз, тези данни за най-важните договори е, за основните доставчици трябва да бъдат известни. За законодателството след Париж сега трябва да започнем с най-важните е, области транспорт, замеделие. Е, ако мислите, че е много трудна схемата за трансфер на емисии, мога да ви кажа, че има и други много трудни теми. Ще ги обсъждаме много дълго с е, различните страни членки и трябва да започнем. Е, ще излезем с директивата за енергийна дефективност, с емисиите на колите и други много дейност ви обещавам в най-близко бъдеще. Какво правим за тези взаимовръзки на системата? В пазара на електричество там не, не е даден сигнал за инвестиции. Няма достатъчно инвестиции. Не се инвестират в зелени централи, в нови електроцентрали. Просто трябва да се промени пазара за електричество, за да има инвестиции. А пазарът за газ функционира много по-добре сега в стратегията за ВПГ ние просто въвеждаме и повече конкуренция. Но повечето от проектите се извършват от частния сектор. 5,28 милиарда само употребяваме ние по инструмента за свързване на Европа. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Амбициозен е пакета ни, определено. Дълго дискутирахме в комисията, решихме да бъдем амбициозни. И сега започваме и с вас. Надявам се да проведим достатъчно амбициозен подход. Благодаря, господин комисар. Ясно ми е, че благодаря, благодарение на вашата дейност и нашата комисия ще бъде много активна. Ние имаме своите въпроси, които искаме да бъдат решени или застъпени. Затова сме ви благодарни на вас, за вашите инициативи, за всичко, по което работихме в пакета за енергийния съюз, също и за климата и енергетиката. Много се е, радваме, че вие идвате в нашата парламентарна комисия толкова често. Още веднъж благодарност. <laughs> Uh, uh, и така, колеги, преминаваме към последната точка за днес, а именно проучване относно иновациите с открит достъп, включително дризмерния печат, представене от Кристина Хамза и Дитер Рафелт от Метис. Това проучване бе осъществено от Департамента по политика по искане на комисията ИТРЕ. И това е много важно. И сега ще ви помоля да спрете разговорите в залата. Yeah. Uh, Thank you, Commissioner, once again. Thank you very much. Още веднъж, господин комисар, благодаря ви. And uh, let me add, this study describes... Нека да добавя, че в това проучване се описва по какъв начин е, цифровото производство може да засилва отворените иновации. Ще чуем и някои препоръки в края. Включително различните нива на политики. Как могат да се разрешат проблемите? А, мадам, мадам Хамза и мистер Рейнфелдж. То е съставено от госпожа Хамза и господин Ремфелд. Сега ще ви помоля да изнесете една презентация в рамките на 10 минути. Ще можете ли да се вместите в това време? Оратора, да, така или иначе нямам избор. Заповядайте, казва председателя. Благодаря за това, че ми давате възможността да представя най-общо резултатите за 10 на минути. В това проучване се разгледаха отворените иновации и е, с производството с, а, с наслояване като начин, чрез който може да се спомогне за, за обновяването на европейската промишленост, първо в областта на производството, но също така и в много други индустрии. И двата аспекта имат влияние върху процеса на иновация, като включват обществени аспекти, и е интересно да се види как се съчетава техническия аспект с социалната иновация. Двата аспекта са в различни контексти и нещо много важно за нашето проучване те се изпълняват независимо, но имат огромен потенциал в дългосрочен план. Между другото, много се говори за от, откритите иновации, както и за триизмерния печат. И двете се основават върху една техническа визия. Резултатите от проучването са, че те днес се изпълняват поетапно, че в дългосрочен план може да имат не толкова положителен ефект, но, в, по, но по-нататък има, могат да имат сериозно влияние върху бизнес модели и след 30 години може да си кажем, че това е бил в момента, в който сме смятали, че имат отрицателен ефект, но е трудно той да бъде описан. И накратко, в началото откритите иновации започват през, в началото на този век. Но индустрията започва да прави експерименти с открити иновации още през 90-те години на 20 век. Е, то се определя като използването на входящи и изходящи потоци от знание за увеличаване и ускоряване на иновацията. Не става въпрос само за една свободна иновация, в която потребителя е водещ, но става въпрос и за лицензиране, за дъщерни дружества и за това е много важно да не се обърква откритата иновация с свободната иновация, защото голяма част от познанията, предоставени от свободната от откритата иновация не са свободни, не са безплатни. Също така тук трябва да има предвид ролята на научно-изследователските дружества и институции, които участват в промишлената дейност. До тук откритата иновация е проникнала в високотехнологичната промишленост и по-бавно прониква в по-низкотехнологичната промишленост. Може би това второто в дългосрочен план ще е по-лесно, защото нискотехнологичната промишленост не винаги има добре развити научно-развойни отдели. Откритите иновации са много ясно понятие. Те се изпълняват от компаниите по различен начин, в зависимост от техния бизнес модел и имат въздействие върху глобалните и регионални системи за иновации. Ще се върна на това по-късно. Когато говорим за триизмерно печатане, то се корени през 80-те години на 20 век – тогава го наричахме Rapid Prototyping, бързо прототипиране, след което го наричахме а, производство чрез наслояване. Напоследък много се говори за такова печатане. То а, се основава на последните развития в тази област от средата на 2000-те години, 2000 години сам то е противоположно на субтрактивния метод за производство. Това е една дефиниция за И тъй като подходът е свързан с наслояване, а, има много а, спестяване от материали. За сега ефектът е много добър. А, не, той се отразява в ежедневната работа на дружествата, също така в стоматологията, в а, а, промишлеността за въздухоплаването. Също така може да бъде способ за развиването на нови процеси и в дългосрочен план от него се от се очаква да ускори преминаването от масово производство към масово нагаждане на продуктите според желанията на клиента. Така че може да има сериозно въздействие както върху глобални, така и върху регионалните индустрии. За сега ефекта е много разпространен. Виждате тук три групи. Е, системните доставчици и е, също така научните, научно-развойните е, субекти, които могат е, и също така промишлените кандидати в областта на въздухоплаването, автомобилостроението, електрониката, медицината и така нататък. И също така производителите, които извършват самото триизмерно печатане. Проблема е е прилагането на триизмерното печатане и откритите иновации в традиционната промишленост, защото това е един много нов подход, тъй като съществуват различни култури и тук можем да кажем, че има сблъсък на култури. Тук сме се опитали да обобщим различните контексти. Откритите иновации са част от по-широко преосмислене на технологиите за промишлеността, също така за социалната иновация и какво може да се направи в областта на бизнес моделите. Триизмерното печатане се вписва в по-общия подход към цифровизацията и 4,0 промишленост. Това всъщност представлява една от технологиите, част от цифровизацията. Триизмерно печатане на регионално ниво. То се вписва в цифровното производство. Когато говорим за FabLab, тук не става въпрос само за триизмерно печатане, но и за други технологии, като изрязване с помощта на лазер и други. А по откритите иновации – тук основен въпрос е дали те имат възможността да променят екосистемите на регионалната иновация. Също така, триизмерното печатане е, се е, вписва в трите контекста, включително и частния – контекст. Наричаме го демократизация на капитализма. То се корени в Калифорния. Аз лично не харесвам този израз, но той отразява разпространението на използването на технологията. Важно е да видим как се използват връзките между откритите иновации и промишлеността. За сега те не са много сериозни. На регионално ниво някои експерти се съсредоточават върху въпроса за новите градски индустрии и има сериозни връзки, има, има тесни връзки между ам, нивото на общността и триизмерното опечатане. Какви са предизвикателствата и какви препоръки могат да се направят? Основен въпрос е законодателната и регулаторната рамка – на световно, европейско и национално ниво се е- извършват много дейности и те имат два аспекта, между които да се постигне баланс, който не е лесен. To make, to give incentive. Трябва да има баланс между законодателната и регулаторната рамка, за да може да се защитава познанието, но същевременно трябва да гарантираме, че потоците на познания са свободно течащи. Тук има много въпроси, свързани с интелектуалната собственост, с улесняването на патентоването, но от друга страна иновация, откритата иновация понякога казва, че патентите са нещо, са от живелица и е, познанието трябва да се предоставя безплатно. Също така има сериозен акцент върху е, започващите компании. Има над хиляда компании, които имат стратегии за открита унив... открита иновация. Някои са Fab Labs, тези лаборатории. някои Има такива в Италия, където се прилагат съответните бизнес модели и това води до различни практически прояви, като семинари по триизмерно опечатане. Образованието и квалификация са много важни въпроси, по-специално въпроса как да се направи един мост между традиционното производство и потенциала за техническо е, обучение. Виждаме, че много млади хора работят по интернет, използват различни програми, но важно е да се знае как могат да се върнат обратно към практическото използване на материалите. Екологичните аспекти са противоречив въпрос. Няма достатъчно проучвания какви ще са ефектите от триизмерното печатане какъв, по отношение на жизнения му цикъл също така. И накрая има потенциал за регионален аспект, за да се работи по регионалните екосистеми и с регионалните иновации. Това ще е засилващо индустриите. Благодаря ви. Благодаря, господин Ренфелд. Ще ви задам аз един въпрос, който можете направо да, на който можете направо да отговорите. Често се казва, че в момента сме в период преди новата индустриална революция, която свързваме с роботиката. И така, Смятате ли, че триизмерното печатане и откритите иновации ще са петата индустриална революция? Отговор. Не, мисля, че триизмерното печатане и, и, три, и, и роботиката вървят ръка за ръга. Има конкретни аспекти, свързани с, с тази промишленост. Аз не би го нарекал четвърта, пета, шеста революция и така нататък. Господин Таборано, заповядайте. грация, мултисия, е Благодаря много за това проучване. Изчетохме го с голямо внимание. Между другото го преведохме и на италиански. с моя екип работим по тази област и също така сме организирали обучения по лазерното рязане и триизмерното печатане, за да повишим осведомеността относно възможностите, които представлява. Има много въпроси, има и някои опасения, защото до момента няма европейско законодателство относно различните аспекти. Например, няма процес на сертифициране на машините, които се използват на оборудването. Има малки промишлености в тази област и също така не се проследяват емисиите от този производствен процес на пазара може да се закупи 3D е, принтер, за да може дори децата да се играят, да го използват с него, а необходимо е тези неща да бъдат е, регулирани, тъй като може да имат отрицателни последици. Също така трябва да имаме стандарти за етикетиране на материалите, защото не знаем какво се съдържа точно в тях не знаем точно какви са полимерите, които присъстват в материалите които се използват. И това е още една проблематика, когато говорим за употребата на тризмерно печатане в стоматологичния сектор. Аз преди бях стоматолог и знам какъв огромен потенциал има тази технология. Може да се е, произвеждат протези, но също така може да се използват и инструменти за еднократна употреба в стоматологията, но нямаме никаква регулация за материалите, които са в крайна сметка в контакт с човешкото здраве. Относно филиарите, филиалите, какви са възможностите тук за кръговата економика, например, за възстановяване и оползотворяване на неизползваните материали? Бихте ли казали нещо по този въпрос, защото ще е определено полезно? Също така ме интересува какво предстои, интересуваме за бъдеще какво ще предстои. Председателя, благодаря много. Госпожа Либлер, заповядайте. Благодаря. Вие споменахте, че трябва да помислим отново, да преосмислим е, правото за интелектуалната собственост. Какво имахте предвид? Да. А що се отнася до регулирането, абсолютно съм съгласен с вас. Нямаме резолюции, нямаме регламент, но в дългосрочна перспектива има много проблеми. Когато започнем с регулация на триизмерното принтиране, движението за триизмерно принтиране за отворените източници и просто ще загине, защото нещата са много различни, но що се отнася наистина до материалите, до влакната, тук трябва да имаме решение. Не зная, що се отнася до рециклирането. <clears throat> Въпросът е че елементите не са подходящи за рециклиране, защото това не са е, прости материали, а по-скоро отпадъчни материали. А може би рециклирането ще е възможно в последствие. Well, a European Commission, do you want to take a floor and to add something to our... Европейската комисия има думата. Здравейте. Искам да ви отговоря. Наистина, има вече вътрешни дискусии, вътрешни за комисията, говорим по всички тези аспекти. Мога да говоря за нашата главна дирекция, дирек... главна дирекция за иновация и изследване, но има и други главни дирекции, които също работят по тези въпроси. Ние оценяваме в момента процеса за предложение за заявление Предвиждаме проект, който ще се съсредоточи върху стандартизацията, законодателството, регулирането, т.е. не върху технологичния аспект. Ще се опитаме да осветлим всички въпроси, свързани с тридименсионалното принтиране. Ще започнем през ноември нашата работа. Това ще бъде един отворен проект с конференции, семинари. Ще има презентации, които ще са достъпни. А бихте ли се представили, казва председателят. Аз разбрах главна дирекция изследване, че сте оттам. Казвам се Харман Естеван и работя в тази главна дирекция, дирекция индустриални технологии. Дирекция, главна дирекция 2. Благодаря, казва председателят. Нашето изследване е публикуване на страницата в интернет, но го имаме и като брошура. Последващи въпроси могат да бъдат зададени към изпратени на господин Рейфелд, доктор Рейфелд, и на тях ще им бъде отговорено. Да, ще им бъде отговорено. Това е обещение, няма да е лесно, защото се движим в нова среда. Индустрия индустриална революция номер 5. Нека оставим това понятие, въпреки че за момента говорим за промишленост 4.0. Благодаря за тази презентация. Благодаря ви за присъствието, уважаеми колеги. Ще се видим утре в 9 часа и ще продължим нашата работа. you.